Извинявайте, че закъсняхме, но а, имахме заседание на координаторите с много натоварен дневен ред. Обикновенно казвам, че имате пълна свобода на словото, а, но в тази зала е хубаво, трябва да има ред. Втората точка е приемането на дневния ред. Не са поступили предложения за изменение на дневния ред, затова се смята за прият. Точка трета. Съобщение на председателя. И както може би знаете, госпожа Бергман се присъедини към групата АОД. Добре дошла а, отново в на друго място в залата. Приветстваме госпожа Кристина Морвай от независимите депутати. Добре дошла още един път. Госпожа Май вече не е заместващ член ще проведем съвместно заседание на 9 октомври. Е, е, С Комисията по правни въпроси. Дали сме ви и екземпляр от програмата с заседанията 2013 година. Сега по отношение на препоръките на координаторите. Раздали сме ги. Не са поступили възражения, за това се считат за прияти. Искам да ви уведомя за известна промяна в протокола, протокола от 15 септември 2011 година. Направена е известна корекция в него. Сега можем да започнем електронното гласуване. Okay, then we start the voting. Uh, uh, we start with... Започваме гласуването. Установяване на Хоризонт 2020, рамка програма за научни изследвания и иновации. Докладчикът иска ли думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които внесоха изменения, с което дадаха своя принос към неговото съдържание. Всъщност нашата философия е, че измерението, е, равенство между половете трябва да присъства в е, всички въпроси, е, свързани с рамката програми за научни изследвания и иновации. Този аспект трябва да участва и при събирането на средство, за да имат и мъжете, и жените учени възможност да извършват научните си изследвания, а също така и да имат равни възможности за израстване в а, професията. Трябва да направим много, за да им помогнем. Благодаря на всички за приноса и очаквам положителен резултат от гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. За, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим осмо изменение. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 35-то изменение. Моля, гласувайте.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 Да проверим 39-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 43, 44 до 48 падат. Отиваме на 49-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Въздържали се. Не беше много ясно да проверим гласувайте 53-то изменение. Край на гласуването приема се. Сега е много ясно, но не вдигахте ръка и за това не беше ясно. Ако вие не гласувате, аз няма как да видя. 54 за. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 54-то изменение. Край на гласуването. Приема се.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 Не е възможно да е грешка в превода, тъй като видях много ръце. 65-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 66 и 67 са идентични, гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, приема се. 68 за, против,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 80-81 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 82 изменение за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85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 против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим 95-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас. 96 за. Против, въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. Коментари извън микрофон.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 Край на гласуването. Приема се. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме към седма точка. Създаване на програма Права и гражданство за периода 2014-2020 година. Докладчикът иска ли да каже нещо? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Искам да благодаря на колегите, които представиха изменения. Искам също така да благодаря на колегите докладчици за техния принос, който доведе до редица компромисни изменения, които са по- логични и дават възможност да се упрости доклада. Също времено продължава да се вижда, да, да, да имаме една по-прозрачна програма, по-широка програма, която се отнася за правата и гражданството и а, може да се отговори на изискванията на борбата а, срещу нарушаването на правата на жените и на децата и, дава възможност за финансирането на тази програма. Искам да благодаря на всички за вашия принос и се надявам, че този вод ще ни даде възможност да се работи по-нататък по тази програма. Председателя, благодаря. Преди да започнем да гласуваме, искам да отбележа, че поне на страница 6 в моя текст, е, е, точка преамбюла 6, изменение 3, в дясната колона се казва, че пада, ако изменение 25 се приема. Това не е правилно, това може да бъде комбинирано с изменение 25 Значи ще гласуваме по изменение 3. Искам, исках просто да отбележа това. И сега започваме да гласуваме. Започваме с изменение 51. Кой е за? Моля гласувайте. Против? Въздържали се? Приема се. 53 за. Против? Въздържали се? Приема се. 52 пада съответно. Изменение 9 за против, въздържали се, приема се, 55, 54, 56 падат, 57 е отеглени, е, 58 за, против, мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим по електронен път режим на гласуване по изменение 58. Край на гласуването.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 Значи, изменени 82. Гласуваме на изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че много изменения след него падат. Отиваме на изменение 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 18-15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се, редица изменения падат, изменение 94 за, против, въздържали се, приема се, 95 е оттеглено, 96, разделно гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, втората част за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме 98 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100. Искате да проверим 99? Добре, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се 101 за. 101 е всъщност устно изменение. Има ли някои възражения по това устно изменение? Не. но всъщност някой трябва да го представи, защото не сте го виждали. Госпожа Коста, имате думата. Изменението от е, Чилдърс от е, колегата Чилдърс, свързва годишния доклад, който ще бъде по две конкретни, два, два конкретни члена. В нашето изменение се казва, че а, се а, използва думата in, а, израза in particular вместо only. Добре, точно така. Има ли някакви възражения? Добре, може ли да гласуваме изменение 101? Кой е за? Против? въздържали се, приема се 102 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 18 за, против, въздържали се, приема се 103 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Проверяваме 103. Режим на гласуване. Изменение 103. Край на гласуването. Петима не са гласували. Добре. Край на гласуването. Приема се. Изменение 104. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема. Много е трудно, защото е, колегите не си вдигат ръцете, така че ако е, не вдигате достатъчно високо ръката си, е трудно да видим ние тук от председателството какво сте гласували. Режим на гласуване 104. Край на гласуването. Мисля, че а, понеже трима души си бяха вдигнали ръката, ми беше малко трудно да преценя какъв е резултата. Няма да споря. Изменение 105. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За против, въздържали се, приема се. Изменение 21 пада. Преминаваме към изменение 23. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим гласуването на втората част. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че изменение 2 пада. Изменение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против аз, както обясних, че ще гласуваме по изменение 3, тук има грешка в документа. Нека да не коментираме изменение 3, кой е за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Искате да проверим ли? Но моля ви, Изменени 26 пада. Преминаваме към 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Да гласуваме електронно изменение 28. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 29. Не гласувате, защото гласуват 4 души за, 5 против и е много трудно. Добре, режим на гласуване 29. Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Устно изменение. Имате ли възражение срещу устното изменение? Коза, е Против? Въздържали се? Приема се. Още едно устно изменение. Няма възражение от никого. Гласуваме по устното изменение за, против, въздържали се, приеме се. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приеме се. Това означава, че много изменения падат. Преминаваме към изменение 35. кое е за? Против, въздържали се, приеме се. Добре, проверяваме изменение 35. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36, разделно гласуване. Започваме с първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втората. Искате да проверим ли? Добре, първата част на изменение 36. Край на гласуването. Приема се. Втората част за против въздържали се отхвърля се. Изменение 37 пада. Не гласуваме 38. Тоест гласуваме 38. Приема се. То е идентично с 39. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 разделно гласуване, първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 е изтеглено. Преминаваме към из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 против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция електронно с поправките. Режим на гласуване. Прието е с голямо мнозинство. Сега преминаваме към точка 8. Европейски семестър за координиране на економическите политики. Изпълнение на приоритетите за 2012 година. Докладчика иска ли думата? Не. Тогава направо започваме да гласуваме. Започваме с изменение номер 8 за за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим и изменение 18. Моля, гласувайте. And the vote is closed. It's rejected. Uh, amendment 19, those are in favor. Against, abstention, it's rejected. Amendment 20, in favor. Against, abstention. Въздържали се, приема се. 21 изменение за, против, въздържали се,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 приема се. 32 за против въздържали се. Приема се. 32 да ще провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Първо изменение за против въздържали се отхвърля се компромис номер едно за против въздържали се, приема се. И минаваме на шесто. За против въздържали се, приема се. Седмо. За против въздържали се, приемаме. И сега гласуваме цялата резолюция. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление и благодарности на докладчика. И сега минаваме към номер 9, междинен доклад за целите на получаване на положателен резултат по време на процедура за, употреб, за одобряване на МФР. Няма докладчика не желая да вземе думата. Продължаваме с гласуването. Второ изменение отхвърля се. Трето изменение за против въздържали се приема се. Четвърто за против Чет, четвърто изменение, много ви моля, за, против. Нека да провериме гласовете по изменение номер 4. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се пето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто за против въздържали се приемат се. Седмо за против въздържали се отхвърля се. Осмо за против въздържали се приема се. Девето за против въздържали се отхвърля се. Десето за против въздържали се приема се. Единайсто за против въздържали се, отхвърля се, 12 за, против, въздържали се, приема се, 13 то за, против, въздържали се, приема се, 14 за, против, въздържали се, приема се, 16 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, първо изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция. Моля, гласувайте. Приема се с мнозинство. Благодаря с пълно мнозинство. Минаваме към точка 10. Конкрет програма за конкурентоспособност на предприятия и малки и средни предприятия. Дали докладчика иска думата? Госпожа Яна Кодакис. Благодаря. Бих искала само да кажа, че има ясно изменение към компромис номер едно. Това е техническо изменение. Просто трябва да промениме формулировката. Там, където е казано гъв, гъвкаво обучение, flexible training, се заменя с guidance on training, т.е. насърчаване на тренинга, но не и сам... на обучението, но не и самото обучение. Благодаря ви. Гласуваме Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, Приема се 37. За, против, въздържали се. Приема. 39 отпада. 40 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Приема се. Не трябва. Гласуваме девето сега. Приема се 43. За против въздържали се. Приема се 44-то. За против въздържали се. Отхвърля се. 45-то. За против въздържали се. Приема се. 46-то. За против въздържали се. Отхвърля се. Десето за против въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за против. Въздържали се. Приема се. 11-то изменение за против въздържали се приема се. 49-то за против въздържали се приема се. 50-то за против въздържали се отхвърля се. 51 за против въздържали се отхвърлено е. 52 за против въздържали се приема се. 53 за против, въздържали се, приема се. 54-то за, против, въздържали се, приема се. 55-то за, против, въздържали се, приема се. 56-то отпада, значи 57-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 12-то за, против, въздържали се, приема се. 50 осмо за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да провериме гласуването. 58, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 13 за, против, въздържали се. Отхвърля се 59-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да провериме гласуването по изменение 14. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6 то отпада. Съответно, сега именение номер едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Нека да провериме номер 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15 отпада. Сега гласуваме 16-то изменение. Не, всъщност то е идентично. Изменение номер 2 за против въздържали се. Приема се 18-то за против въздържали се. Приема се 19-то за против въздържали се. Отхвърля се 20-то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 25-то за против въздържали се. Отхвърля се 26-то за против въздържали се. Приема се 27-мо за против въздържали се. Отхвърля се 28-мо за против въздържали се. Приема се 29-то за против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 компромис номер едно и с устното изменение някой има ли възражение срещу устното изменение? Не. Тогава гласуваме за, против. Въздържали се, приемаме. 33-то изменение. За, против, въздържали се, 32 за против въздържали се приема се. 34 за против въздържали се приема. И сега цялата, гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Uh, we going on to the next. Даваме към следващата точка. Точка 11. Програма Творческа Европа. Две ус, устни изменения. Някой възразява ли срещу устните изменения? Не, тогава нека да гласуваме Анблок. За, против, въздържали се, приема се. Точка 12. Да, имате думата. Само за... Комисия на култура. Исках да кажа, че като е докладчик по тази програма съм съгласна с духа и формулировката на този текст, но в моя, моето предложение аз включих един текст, който е, изрично упоменава жените творци. Сега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 тогава да гласуваме. Седмо за против, въздържали се. Отхвърля се. Осмо за против, въздържали се. Отхвърля се. Девето за против, въздържали се. Приема се. Десето за против, въздържали се. Отхвърля се. Единайсто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 Пето за против въздържали се. Според мене се отхвърля, но нека да провериме. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто за против. Въздържали се. Приема се. Благодаря за гласуването. Сега продължаваме с следващата точка. Жените в управителните съвети и преминавам на шведски язик. Okej, då fortsätter vi eh, sammanträdet och eh, nu är nästa... Продължаваме заседанието. Точката, която ще разгледаме, е озаглавена жените в управителните съвети. Много актуален въпрос. Е, има много какво да се каже и силен интерес. Най-напред ще дам думата на госпожа Краца защото нейният доклад е в основата на това предложение, ако памета не ме лъже. Заповядайте, госпожо Краца. Благодаря, господин председател. Преди повече от година гласувахме доклада в нашата парламентарна комисия. Това беше доклада за насърчаваме участието на жените в управителни съвети. Една година по-късно комисията подготвя предложение. Ние не знаем окончателната му, окончателния му вид. Предполагаме обаче, че то е свързано с задължителни квоти в административните, в правителните съвети на големите предприятия. Ние смятаме, че това е добър резултат, който за по-чето начало беше поставено с доклад от нашата комисия. Започваме публична дискусия и преминаваме към решение на комисията. Първата реакция. Има държави членки, които искат да повлияят окончателния вариант на документа, тъй като това не е правилно, тъй като не бива държавите членки да се месят. Знаем, че Европа се гради на две нива национално и европейско. Не сме безразлични към ролята на правителствата, но европейските процедури трябва да се спазват. Казвам това независимо от същината. Ние не можем да не се притесняваме в парламента, тъй като се правят опити за промяна в законодателната процедура. И това е, това е нещо, което се прави от държавите членки. Резултатът е добър. И ние трябва да гледаме по положителен начин предложението на комисията. Когато дойде предложението, можем да внесем своите изменения и да ги обсъдим. В този момент обаче има блокиращо мълцинство, което блокира инициативата на Европейската комисия. Ние трябва да реагираме, трябва да напомним на хората, че има европейски интереси, европейска процедура, която трябва да се спазва. И трябва да напомним това на страните си и на членовете на комисията. Създадената атмосфера е неприемлива. Аз мисля, че тези съмнения и притеснения са неприемливи. След като госпожа Рединг направи своето съобщение, в момента а, преживяваме криза, и Европа не може да бъде конкурентно способна, не може да постигне социално сближаване, не може да намери решение на проблемите на младите хора, които страдат от високата безработица, не могат да осигурят възможности на фирмите да се развиват, да създават работни места и да бъдат конкурентоспособни. В този момент изправени пред всички тези проблеми, ние трябва да сме внимателни, когато отправяме искания, свързани с финансови последици. В този случай обаче има предложение, което няма никакъв ефект върху разходите. Проведени са множество проучвания, които говорят, че по този начин ще се активират човешките ресурси ще се засили участието на талантливи хора в финансовата процедура. Ще, ще вдъхнем нов живот на предприятията. Ние трябва да излезем извън на рамките на старото мислене и трябва да, се, да помислим внимателно е, от гледна точка на интересите на обществото. Ако останем инертни, няма да има предложение. Имаме предложение между два пътя. Виждам какво е отношението, когато разговарям с хората. От една страна е, има криза, финансови проблеми, трябва да спасяваме еврото. Трябва да балансираме отрицателните последици, проистичащи от кризата в е, еврозоната. И много хора поради всичко това казват, сега не е време да говорим по тези въпроси. Това не е. Този въпрос не е на дневен ред. Аз обаче смятам тъкмо обратното. Европа така, както искаме, не е няма само едно измерение. Е, кризата не е единственият проблем, който стои пред нас. Дори ако тя е приоритет, от проучванията виждаме, че участието на жените в управителните съвети на фирми ще помогне на Европа да излезе от кризата и да се развива финансово. Така че мисля, че ние не бива да стоим на едно място, трябва да се развиваме. Благодаря много. Най-напред ще дам думата на някои от координаторите, госпожа Корнелисен. Благодаря, господин председател, госпо... благодаря госпожо Краца за встъпителните думи. Всички ние сме чели проекта, който изтече, все още неофициален. Много се радвам, че има нещо конкретно на хартия, въпреки че не е представено. И мисля, че трябва да се обединим около госпожа Рединг и да проявим, да й, да й окажем подкрепа и да й кажем от много страни, че трябва да се захване с този въпрос. Съгласна съм с госпожа Краца, че съветът ни обижда, като не допуска демократичната процедура да се проведе. Съветът обижда всъщност себе си. Той обижда и отделни страни, като не иска откъде дебат за задължителни мерки. В крайна сметка, когато предложението им бъде представено, могат да проведат дискусия и да кажат, не, не, не искаме това има достатъчно голямо блокиращо мълцинство. Въпросът само, че въобще не е бил обсъден. Те се притесняват от, е, от публична дискусия. Аз лично бих е, помолила председателя на комисията или самата комисия да изпрати писмо на госпожа Рединг, в което изразява подкрепа ако няма а, подкрепа за тази идея, коалиция на желаящите могат да направят това. Сега думата на един, още един от координаторите, госпожа Томсън. Благодаря, аз се притеснявам от процедурата и много ми хареса това, което каза госпожа Краца за начина, под който трябва да подходим в парламента. Ние трябва да сме обединени. Това е последица от Лисабонския договор. Съветът не е готов парламентът да участва на равна нога. Видяхме това още по време на датското председателство за ситуацията в Шенген. Съветът реши без да се образи с парламента и комисията. Но сега е още по-лошо. от те блокират директива още преди да бъде представена. Мисля, че ние трябва да дадем пример. Да не го допуснем, защото и в бъдеще ще има много подобни случаи. Всички партии в парламента трябва да се обединят, да подкрепят предложението на госпожа Рединг и да започнем работа по тази директива. Благодаря. Благодаря. Сега ще давам думата на третия координатор, госпожа Яна Кодакис. Ние говорим в общи линии за предложението. Първо мисля, че трябва да поясня нещо, което а, не беше споменато. Доклада, който е изтекал на госпожа Рейдинг е нещо, което ние не знаем. Не знам точно как са организирани нещата, доколкото знам периода на консултации по този доклад все още не е приключил. Говори се извън микрофона. А, всъщност се оказва, че е приключил и да споменем всъщност съвета, срещу когото трябва да се опълчим. Аз мисля, че съвет се състои от избрани служители. Да, защото там са членове на вашето правителство. Обединеното. Госпожо Янакодакис, казва председателя, Госпожа Кодаки си има дума, така че моля слушайте. Така че хората, които е, отиват да изстават стават членове на а, съвета с членове на избрани правителства. Така е в Обединеното кралство. Аз не знам защо трябва да се борим с съвета. Трябва да работим съвместно с тях. И още нещо много дребно. Аз мисля, че ние всички вярваме в хартата на основните права на човека. Там член 16 урежда свободата да се извършва бизнес, бизнес а, ние ще нарушим тия права, ако им казваме как да си вършат работата. И в член 20 се забраняват всякакви дискриминации на база на полов а, принцип. Имаме дълъг списък а, от желащи да се изкажат, казва а, председателя. Ще се радвам, ако говорите накратко а, за да имаме време да изслушаме всички. Първо госпожа Гаудия, а, Габриел. Благодаря, господин председател. Аз ще разделя изказването си на две части, за да мога да подкрепя това, което беше казано от колегата госпожа Краца. Всъщност ние чакахме доста дълго, докато правителствата и предприятията засилят ролята и мястото на жените. Не трябва да се говори много по този въпрос. Аз мисля, че тук трябва да се зададем въпроса каква е нашата цел кого искаме да убедим. Аз не мисля, че става дума, че този процес на убеждаване да се извършва тук в нашата конст комисия. Тук виждам две големи отсъствия. Комисара Редин би трябвало да бъде убедена за нашата подкрепа, но начините трябва, на подкрепата трябва да се превърнат в резултати. на второ място нямаме конструктивни предложения би било много по-плодотворно, ако имаме основата, на която да се съсредоточим. Аз бих желал да изразя е, едно лично становище. Да, наистина има държави, които реагират. Аз по-скоро бих била а, пред, а, предпазлива да не се получи ефекта на бомеранга а, да, и да не се поема инициатива, която да не бъде а, изложена черно на бяло. Но а, а, в положителен дух а, ние сме на правилен път и ако нашите правителства реагират правилно, ние можем да разчитаме на подкрепата на гражданите. ние, като избрани от тези граждани, ние можем да отвоим усилията, за да може да се постигнат резултатите. Но резултати а, и то конкретни резултати, а, когато има диалог, а, ако няма диалог между нас, ние в комисията по правата на жените би трябвало винаги да показваме на госпожа Рейдинг, че тя винаги може да разчита на нашата помощ. Ние сега нямаме възможност да обсъждаме с нея и с представителите на нейния кабинет, за да може тези обсъждания да бъдат по-ефикасни, така както на мен ми се струва, че трябва да бъде. Благодаря, господин председател. Факта, че нямаме нищо пред себе си и че всъщност водим дебати сега, се, дължат, се дължи на действията на някои правителства, включително и моето а, ние, аз искам това да се протоколира, не винаги го правим. Начинът по който се развиват нещата показва, че има хора, които би трябвало да а, обвиним. Аз винаги съм подкрепяла инициативите на госпожа Рейдинг и аз мисля, че начина по който жените са представени в управителните съвети на а, предприятията е ужасяващ. 10% от а, тези постове се заемат от жени в Обединеното кралство и мисля, че е дошло времето спешно да се реши този въпрос си Мисля, че начинът по който госпожа Рейдинг се опитва да реши този проблем е много добър. Тя се опитва да го направи чрез консултации. Наистина е трагедия, че се свърш, че нещата приключват по този начин. Аз мисля, че не бива да а, губим а, а, надежда, ние трябва да а, уверим госпожа Редин, че ние я подкрепяме и че ние като Комисия по правата на жените и като парламента би трябвало да се държим заедно, защото аз не съм убедена, че тази, този документ ще мине на пленарно заседание. Така че аз съм убедена, че парламента ще постигне съгласие по този въпрос. Следователно ще се получи класическа ситуация. Комисията и парламента срещу съвета, а всъщност а, срещу блокиращо малцинство в съвета, защото съвета наистина е избран от избрани членове на правителства, но те не действат така. Моето разузнаване а, ми казва, че има 9 държави в съвета, които ще се против противопоставя. Те не са мнозинство и ние ще се опитаме да получим мнозинство от комисарите и тук в парламента и а, правителствата на държавите членки. Тук се опитваме да намерим мерки, за да решим проблемите с дискриминацията и с решаването, а, е, нарушаването на елементарни, на основни права. Както каза госпожа Краца, има изследвания, които показват, показват, че предприятия работят по-добре тогава, когато е смесен състава на техните управителни органи. Затова трябва да правим всичко, за да може тази мярка да се приеме. Госпожа Кенинсън. Групата на зелените изпрати писмо до господин Баросо, за да подкрепи инициативата на комисията и поиска от него да а, инициира ли законодателен процес и да не се поддава на натиск, който от скандален характер, за да има наистина приложение и на демократичните процеси. Броя на жените в управителните съвети на големите предприятия наистина е незначим и а компетентните жени са многобройни, въпреки че това мнение не се споделя с, от всички, но като цяло жен, жен, жените с квалификации са многобройни. Те 60% от дипломантите на висшите учебни заведения в Европа са жени през 2000 та 2000 година, така че не трябва да се подаваме на а, натиск и трябва нещата да върват напред. Следващият оратор. А, като представител на АЛДЕ приветствам предложението на госпожа Рединг. Ние отбелязваме с задоволство, че е иницииран законодателен процес и че вече сме преминали от стадия на а, очаквания към а, един по-активен стадий. От години наред този проблем се обсъжда на национално равнище, на равнище на Европейския съюз. Някои страни са приели доста амбициозни планове и проекти, по-амбициозни от тези, които, които целиме в момента. В някои държави са прияти квоти за а, участието на жени в а, управителни съвети на големи предприятия. Аз подкрепям а, казаното от госпожа Краца. Ще има най-вероятно разделение в Европа, ще има сблъсък и борба между двете течения, но Европейският парламент с голямо мнозинство изисква а, инициатива от страна на съвета. Аз очаквах подобно, подобна реакция на съвета, но също, също време, но съм очудена от силата и от а, страстните реакции в някои държави членки. Просто нещата са нещата са странни. А колкото до вице-канцлера, скъпа колежка, той не е бил пряко избран от немския народ. Немския народ избира пряко само своите а, депутати, представителите в съвета и представителите на отделните държави членки в Европейския парламент нямат еднаква легитимност. Така че нека да не се криеме зад подобни аргументи. В моето правителство има доста разно посочни мнения. Някои подкрепят предложението, други са ам, опоненти на подобно предложение, така че самото немско правителство трябва да продължи дебата вътре в самото правителство, но мисля, че нашето мнение на Европейски парламент е, ще изиграе голяма роля за определяне на позиция на правителството. Аз е, аз при, приемам предложението на госпожа Рединг. От предприятията се изисква поемането на инициативи за по-голямо представителство на жените в, на, в управителните съвети. След това е проведен, са проведени консултации, в които са участвали е, различните генерални дирекции. Всяка една е представила своите е, виждания и през е, есента се е, е оформена цялата концепция. Но странното е, че а, против подобни квоти са хора, които са се възползвали от а, въвеждането на квоти е, в, Европейския, в Европейската комисия. Така че странно ми се вижда подобно отношение. Така че ние трябва да настояваме на нашата позиция, да приканиме господин Баросо да бъде по-активен. Той можеше да спомене този е, проблем в е, речта си за състоянието на Съюза, но мисля, че нашата комисия трябва да изпрати недвусмислен сигнал на госпожа Рединг. Ние сме, ще я подкрепиме и ще продължиме да е, изразяваме това мнение. Госпожа Луночек. Благодаря, господин председател. Да, наистина нашата е, комисия трябва да е, подкрепи активно председателят на комисията Рединг. Що, що се отнася до съдържанието на предложението, е, има много доказателства, че предприятията имат по-добри -по резултати, когато им управителните им съвети са в смесен състав. Аз на тези, които критикуват госпожа Рединг, бих казала следното. Тя за тя лансира тази инициатива преди една година. Ставаше, ставаше дума за началото за един доброволен а, подход, но в крайна сметка, ако доброволното не даде резултати, ще трябва да се е, на, наложат е, задължителни, обвързващи а, решения. Ако крайна сметка не се постигне равнопоставеност и паритет в управителните съвети, ще трябва да се помисли за някакви обвързващи задължителни мерки. Още веднъж. Защото, както се казва в а, изказванията на някои от министрите. Да, принципа е много добър и така нататък, но в крайна сметка трябва да се прилага принципа на субсидиарност, т.е. правителствата са онези, които трябва да вземат решения. Така че. А що се отнася до процедурата? Аз подкрепям предложението да се напише писмо от наше име, от името на Комисията на жените до председателя Барозо, но може би да ем, също така да отправиме и писмо до съвета независ... и до сценовете на съвета, независимо дали са пряко избрани или не, защото в крайна сметка в е, в различните държави членки има различни а, е, начини за сформиране на правителства, но да не навлизаме в подробности, но а, е, та, да напишеме и на министрите и аз бих е, настояла да наш председателството на ам, парламента да се обърне към а, съвета председателят и заместник председател да, да, да, вземе, да вземе позиция, защото нека тук става дума за една законодателна процедура по силата на разпоредбите на Лисабонския договор, така че нека инициативата да не излиза само от Комисията на жените, а същевременно да изискаме от председателството да се обърне към съвета. И още нещо, показаното от госпожа Кофнер. Не знам дали добре ви чух или добре съм ви слушала. Вие споменахте някои комисари, които се противопоставят на тази идея Знам, знам, че госпожа Аштан и госпожа Малстрем бяха против. Е, поне така казваха, но миналата седмица стана ясно, че не. Че не, не е точно така. Е, те не са активни поддръжнички. Те биха предпочели да не са необходими квоти, но не са е, активно против е, е подобно предложение. Е, е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 Жените в Европа са 60% от завършилите висше образование. Те са квалифицирани, разполагат с необходимите умения и качества, за да участват в управителните съвети на предприятия. Заедно с това обаче има обстоятелства, които им пречат. Инициативата на госпожа Рединки е много важна тъй като тя се вписва в логиката на тълкуването и на консултацията с, в саморегулиране и с период, който беше даден за доброволно. Ето защо беше логично заместник председателя да предложи законодателен текст, така че държавите членки да приемат в съвета законодателство, така че въпросът за равните възможности на мъжете и жените да бъде решен. Нашият парламент трябва да даде ясен знак за в полза на предложението на заместник председателя. Ето защо като граждан, като гражданка, аз искам да кажа, че Европейският съюз преживява сериозна економическа, финансова и социална крижа, но това не е претекст членове на съвета да се откажат от тази мярка за допълнително утвърждаване на равенството между половете. Нека да не се превръща това в повод. Ето защо е много важно Европейският парламент да изпрати ясен сигнал и, да изпрати писмо на госпожа Рединг да продължи своята работа. Ние сме против блокиращото малцинство, което се е задействало още преди самото законодателството да е било представено. Парламентът не бива да се отказва, става дума за цивилизация, става дума за справедливост. А госпожа Люлинг има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Много се говори за тази странна процедура. Ами да, странна процедура е мисла с обаче една комисия на парламента да да критикува и да се набърква в процедурата, която определя начина по който комисията поема инициативи. В крайна сметка комисията е онази, която трябва да поеме своята отговорност. Ако ние имахме текст, да, тогава щехме да се изкажеме и да изразиме отношението си по този текст, но аз мисля, че трябва да бъдем много внимателни. Ако създадем прецедент, при който ние се набъркваме в работата на комисар, който ще иска да поеме някаква инициатива, да лансира някаква инициатива, то е, отиваме, тръгваме по, по, по, в погрешна посока. Защото по, по, по, подобно, подобно действие може да предприеме комисар, който смят, смята, че няма да има подкрепа от страна на комисията. Мисля, че в случая госпожа Рединг е, раз, раз, разполага с достатъчно аргум, аргументи, за да убеди комисията. Тук става дума за комисията, а не за съвет. И поради тази странна процедура, която ни ни подтиква да се опитаме да влияеме на комисията преди да е предприела инициатива, е опасна. Така че. Мисля, че никой повече от мен не се е борил за правата на жените и равноправието между мъжете и жените от мен в тази а, сам. Аз бях първата, която започнах в, в 60-те години. Повечето от вас дори не са били родени тогава. Но, но от друга страна, знам колко е опасно да се, пред, да се предприемат контрапродуктивни действия. За, и то особено, когато става дума за жените. Затова просто ви призовавам да бъдем предпазливи и да не се набъркваме в работата на комисията. Комисията има а, монопола на, пред, на поемане на инициатива. Нека те направят това предложение, а ние след това ще, ще бъдем в състояние да анализираме това предложение и да решим дали е добро или не, дали да го а, подкрепим или не. Така че аз просто ви предупреждавам и че е, действаме неправ, неправомерно, като искаме да упражниме натиск над е, комисията. Комисията е унази, която трябва да поеме своите отговорности. Господин Баросо знае, че сме приели много резолюции и доклади, в които ясно сме изразили позицията си. Но да подкрепиме предложение на един комисар, предложение, което все още не е разглеждано в комисията, просто ще създадем един неуместен прецедент. Е, останалите комисари е, може също да решат с странни и причудливи идеи да се обърнат първо към парламента, за да може по този начин да е, упражнат натиск върху комисията, която може би не споделя техните виждани. Така че. Просто още веднъж искам да привлека вниманието ви върху прилагане на една доста неуместна процедура в момента. Е, просто ще направим лоша услуга на е, инициатива, която, която на практика ние всички се обединяваме, ако а, е, примерно една комисия, която не представлява парламента, излезе с писмо. Ако предложението на госпожа Рединг не бъде прието, в европейс... от Европейската комисия, то тогава ще трябва да реагираме, а не сега. Нека да оставиме на, кос... на комисията монопола да поема инициативност. Нека всеки комисар поеме е, своята отговорност и каже дали подкрепя или не подобно предложение. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с много от направените предложения относно съдържанието. Ще се занимая с три въпроса. Първо, економическата криза показва, че жените че ако жените бяха участвали в взимането на важни економически решения, кризата можеше и да не възникне. Мисля, че ролята на жените е много по-важна сега, от когато и да било друг път. По-нататък е, липсата на открит дебат. Това е удар срещу демокрацията и жените. Жените сме част от демокрацията в едно общество, следователно ние трябва да изградим общ фронт. Ето защо трябва да кажем какво искаме – Искаме равни права за всички. Искам да изразя и подкрепа и заказаното от госпожа Луначек. Мисля, че трябва да следваме постепенен подход. Ако представителите на комисията и съвета искат да се изкажа, ще ви помоля да бъдете кратки, защото няма време. Комисията има ли желание да вземе отношение? Да, благодаря господин председател. Аз съм Даниела Банкир, ръководител на отдел равенство на половете в Генерална дирекция правосъдие. С мен е колегата Андрея Штайн, който е ръководител на правният отдел в областта на равенството на половете. Е, слушайки вашия дебат, искам да кажа се само едно нещо. Идеята да се предложи мярка за насърчаване участието на жените в е, е, ръководството и управлението не е очудващо. Заместник-председателят никога не е криела своето намерение да работи по въпроса. Процесът е пределно ясен. Той започна през 2010 година, в началото на мандата. Комисията прие стратегия за равенство между мъжете и жените и насърчаването на участието на жените е един от пет приоритета. Възоснова на тази стратегия през 2011 година заместник председателя отправи апел към предприятията, така че предприятията доброволно да поемат ангажимент, за да достигнат определен процент от части на жните, 30% до 2015 и 50% до 2020. Комисията докладва за резултатите от тези опити за доброволно насърчаване на участието на жените през също така докладвахме за последните данни за представителство на жените в управителните съвети и, в, и когато докладът беше публикуван, заместник председателя започна обществена консултация за най-ефективните мерки за повишаване на брой на жените в управителните съвети. Също така обяви, че възнамерява да предложи инициатива по-късно тази година тази инициатива е обявена в работната програма на комисията. Съвсем накратко, малко пояснение за процедурния етап, в който се намираме, тъй като имаше въпроси във връзка с това. Вярно е, че предложението на заместник председателя на комисията госпожа Рейдинг е в процес на консултации, на технически етап на консултации с други генерални дирекции. Процесът не е приключил. Все още, когато се приключи, въпросът ще бъде изпратен да бъде а, обсъждан на политическо равнище. Аз не зная точно кога ще бъде а, прият, кога ще бъде обсъждан този въпрос. осъзнаваме колко е важен, колко е, е чувствителен и деликатен, но а, програмата на комисията предвижда тази инициатива да се включи до края на тази година. Сега по конкретното съдържание на предложението, предвид етапа, в, което, в който той се намира, мисля, че не е уместно сега да се обсъжда когато то беше поставено за обсъждане, госпожа Рединг и другите представители на комисията ще бъдат готови да обсъждат. Ви сте чели в печата, че основните характеристики на предложението и търговските дружества, а, целта от 40% а, с изключение на малките и средни а, предприятия а, с цел две, постигане на тези параметри в 2020 година. Това е малко амбициозно, подлежи на обсъждане. Сега, когато говорим за изявленията на съвета или на държавите членки, когато изтече подобен текст в пресата, се получава лавина от писма от най-различни е, социални слоеве. Комисара Рейтинг е напълно, напълно осъзнава инициативата и факта, че няма блокиращо малцинство при представенето на текста. Е, Госпожа Райдинг е правила изявление, има само мога да повторя това, че първо трябва да мине процедурата до края в комисията и в съвета и едва тогава да се предложи идеята на с законодателите, по, които, по която те да се произнесат. Имахме бележки по економическото значение, по основните права, това е едно измерение на този текст, като всяко предложение на комисията. И е, това е съпътствано с изследване на въздействието на микроекономическо равнище, на макроекономическо равнище и на равнище европейската економика като цяло. И това е важен елемент на бъдещото предложение. Получ... Имаме, разбира се, цитати от хартата за правата на човека, забраната на дискриминация по полов принцип. Искам естествено да кажа, че и ние много внимателно следим спазването на хартата и на нейните разпоредби. Правото да се върши бизнес също е едно важно право. Ограниченията съществуват, правата не са неограничени. Разпоредбите могат да бъдат намерени в хартата по правата на човека и в договора също се казва, че положителни действия, които водят до конкретни ползи за един от двата поли, полове е приемливо при определени условия. Така че всъщност трябва да се гледат двете страни. Благодаря, казва председателя. Иска ли някой представител на съвета да вземе думата? Добре, остават ни само 5 минути. Искам да помоля госпожа Крац да приключи. Знам, че има други желаящи да се изкажат, но няма да е възможно да им дадем думата, така че искам да запитам дали е госпожа Морай. Морай иска да кажа нещо съвсем накратко, преди да дам думата на госпожа Краца. Благодаря. Много добре разбрах това, което беше казано от представителите на комисията, че трябва да изчакаме докато се оповестят всички резултати. Но тогава защо тези девет правителства направиха изявление, че не искат този текст? Аз не познавам всички тези девет правителства. Знам, че моето правителство е там, в този ам, списък. Те защищават статуквото във връзка с мъжете и жените и равенството между половете те изразяват становищата се и казват, не искаме този текст. Защо трябва ние тогава да изразяваме а, е, нашето становище? Тук а, е, ние сме повече жени и а, е, малко мъже. Ние искаме да променим статуквото и ако те са имали свобода да изразят становищата си от позицията на статуквото, защо да нямаме ние а, същата свобода? Благодаря, казва председателя. Последна дума на госпожа Краца. Благодаря, господин председател. Съжалявам, трябва да бързам, защото имах среща в 6.15. Искам първо да поясня позицията си. Моята позиция не е, че трябва да се намесваме в законодателната процедура. Аз изпратих въпрос за парламентарен контрол и съм изпратила писмо на господин Барозо. Съдържанието на въпроса ми не е свързан с това да му казвам какво да прави като председател на Европейската комисия, но на базата на резолюцията на парламента, която спътстваше моят доклад, доклад, ние казваме, че ако не се развият нещата доброволно за участието на жените в управителните съвети, той трябва да внесе законодателно предложение. През юни казах, мина време, мина една година, какви са вашите планове, какво ще правите? Ако нямахме този проблем, щях да изпратя писмо на господин Баросо, и е, има писмо, което е внесено в парламента, но аз написах писмо не на базата на чути слухове и в моето писмо настоявам за резолюция от, резолюция от Европейския парламент, защото тогава нашата позиция става закона и ние можем да се намесим. Ние можем да поискаме от комисията да отчете резолюцията от 2000 2011 година, в която се казва, че до юли 2012 година комисията трябва да внесе предложение. Кога ще отчетем становището на хората? Госпожа Морайс каза, много хора ни питат. Репортери, журналисти питат какво става. Нещо има ли някакво развитие. Искаме да подкрепим идеята, която беше подкрета, подкрепена от парламента и ние трябва да обясним на общественото мнение какво всъщност става и че това е един въпрос, по който парламента е гласувал и че парламента подкрепя. Ние сме на първата линия и ние всъщност отваряме път и на госпожа Рединг, защото тя много се зарадва тогава, когато видя резолюцията, защото за нея това е оръжие, за да прокара своята резолюция. И съответно парламента трябва да създаде положителна атмосфера, без да се вземе предвид това, което беше направено от комисията. Председателя, благодаря. Благодаря ви за обсъждането. Приключваме. Искам да кажа, че се предлага комисията да реагира по един или по друг начин. Това, което аз мога да направя е да представя въпроса за, пред координаторите и те да решат какво да се прави от тук нататък, защото те имат правомощия да изпращат писма. Аз мога да направя това а ако искате координаторите да изпратят такова писмо, ще трябва да говорите с вашите координатори. Аз обещавам да проведа този дебат с тях и да видим какво ще кажат те. Естествено, може да кажем, че становището на парламента е напълно ясно. В доклада на госпожа Краца се казва, че бихме искали да има квоти, така че позицията на парламента е ясна и има ясно мнозинство в парламента по този въпрос. Преди да закрия заседанието, искам да кажа, че ще се срещнем утре с представители на съвета на Европа по въпросите за предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие. Тук ние имаме много работа в нашата комисия. Благодаря. Председателят също така се извинява за удължената работа на преводачите до утре.